Годишен доклад за правата на човека и демокрацията в света 2016 година и политика на Европейския съюз по въпроса. Е, Йорди Соле е докладчик. Трябва да проведем е, обсъждане по проекта на становище. Искам да дам е, думата на докладчика, но доколкото разбирам, госпожа Рентке ще ни запознае с неговото мнение. Е, благодаря. Аз е, не съм е, Йорди Солей, но ще прочета това, което той е написал. Изразява съжаленията си господин докладчикът за това, че не може да бъде тук, но както знаете, в момента има събитие в Испания. По тази причина той днес не можа да присъства на заседанието. Уважаеми колеги, когато изготвяте становище, предизвикателство е в една страница да съберете основните въпроси, които ви интересуват. И темата за равенство на половете не може да бъде надлежно анализирана в няколко абзаца. Затова смятам, че тези точки, които ще очертая, ще бъдат само изходен пункт за по-нататъчна дискусия. Първо, интегриране на проблематиката на равенството на половете във всички действия на Европейския съюз това трябва да бъде водещ принцип, включително във външните действия на Съюз. Укрепване на е, ролята на главния съветник на службата за външни действия по равенството на половете е, предоставяне на по-нататъчна подкрепа за е, организациите, които работят за защита на правата на жените и за лидерите на женските движения с цел утвърждаване на правата на жените. Осигуряване, защото резултатите е, на работата на 61-та комисия по проблематиката на жените да се вземат предвид в политиката на Европейския съюз, е, като се постигне по този начин приобщаващо и равноправно справедливо общество. Мисля, че това бе засегнато и по време на нашата съвместна среща с комисията ДЕВЕ. Е, разширяване на ролята на жените във всички области на живота, в вземането на решение и особено да се обърне внимание на овластяването на жените от автохтонните общества гарантиране на пълен и равноправен достъп до образование на всички деца без риск, утвърждаване на ролята на жените като миротворци, е, глобалната стратегия и политическите диалози на Европейския съюз трябва да заемат водещо място в нашите преговори, осъждане на всички форми на насилие срещу жените и форми на насилие основани на пола, включително по време на война, призив за ратифициране на Истанбулската конвенция във всичките й части, е, с цел да се постигне пълно съответствие между вътрешните действия и външните действия на Съюза на тази плоскост. Това е тема, която обсъждахме по време на последната ни сесия в Страсбург. Достъп до, сексуал... до информация за сексуални и репродуктивни права, до пренатални грижи, е, избягване на високо рискове раждания, също така е, безопасни услуги, свързани с аборт, гарантиране на здравето на подрастващите момичета и жените. Може да се засегнат и някои други въпроси, разбира се, свързана с специфичното положение, например, на жените и момичетата бежанки. По тази тема сме работили миналата година, но особено ако погледнем отъгъла на правата на човека, тя има своето самостойно значение. На следващо място трябва да се засегнат и правата на лицата от групата ЛГБТИ. Това са само, както казах, изходни пунктове за пълнататъчна дискусия и докладчикът очаква тази дискусия с голям интерес. Благодаря, госпожо Рентке. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Биляна Бързан е докладчик от името на социалистите и демократите. Тя се извинява, че не може да присъства днес поради задължения в Харватия. Благодари на докладчика за прекрасното му становище, което намира за много уравновесено. Ограничено е по обема, но съставлява прекрасна основа за същинско мнение от страна на комисията. Госпожа Бързан ще внесе изменение специално по въпроса за насилието, изнасилванията, гениталното обрязване, трафика на хора и робството. Жените в, са особено уязвими от риска от трафика. Дори в някои европейски страни вече се проявява нетърпимост към бежанци, кандидати за статут на убежище. Биляна би желала също така да акцентира върху ролята на жените в умиротворяването и в възстановяването на страните след конфликт. Биляна твърдо вярва, че економическото овластяване на жените е начин за разширяване и утвърждаване на техните фундаментални права. Жените са изложени на по-голям риск от бедност и трябва да бъдат насърчавани да се организират, включително профсъюзно. Не следва да страдат от дискриминация, когато търсят финансиране на своята търговска дейност. Здравето и здравната проблематика е от основно значение при жените. Жените би трябвало да получават безплатна медицинска помощ, особено когато са бременни и имат малки деца. Трябва да се е, получи адекватен достъп до контрацептиви, семейно планирани услуги, свързани с него, е, услуги, свързани с аборти е, трябва да бъдат осъдени законите и е, натиска от страна на правителствата, насочени към ограничаване на свободата на изразяване на жените. В някои трети страни е законно е, да се сключват брагове с ненавършили пълнолетие лица. В други трети страни хомосексуалността е престъпление. Религията, културата и традиционните Различия между обществата по никакъв начин не могат да бъдат оправдание за дискриминация и насилие, особено срещу жените и, и момичетата. Е, като също така докладчикът Сянка ще подчертае своите изменения значението на включването на равенството на мъжете и жените като неразделна част от всички политики на Европейския съюз. Госпожа Форенца от ГУЕ, заповядайте, вие сте следващия докладчик Сянка. Благодаря. Искам да благодаря от името на ГУЕ докладчика на становището, тъй като основните теми бяха заложени още в проекта, първия проект. Ще изляза с изменения като докладчик Сянка. Моите изменения ще подсилят, а не те ще изменят казаното от колегата. Стамбулската конвенция и текста, който гласувахме на миналото заседание, ще ни помогнат. Правата на жените са човешки права. Те не защитават определени интереси. Това искам да направя със своите изменения, да го заявя съвсем ясно. Насилието срещу жени може да бъде изразено по различни начин, като социална дискриминация на мястото на работа, различно заплащане, различен достъп до здравеопазване, до образование, е, достъп до възможност за аборт, както и убийства на жени. Има много жени в момента в Европейския съюз, които прекосяват Европа и нямат паспорти. Трябва да ги обгрижим, тъй като техни, тяхната сигурност е, е заложена на карта. Трябва да се говори и за семейното планиране и достъпа до сигурен, а, сигурна възможност за прекъсване на бременността. Решенията на правителството на Тръмп в САЩ ще окажат своето отрицателно въздействие върху живота на много семейства по света. Държавите членки, които защитават правата на човека, трябва да действат по различен начин, когато имаме а, такава ситуация. Целите за устойчиво развитие, особено цел 5, която трябва да, постигне, да се постигне 2030 година, са изключително важни. Благодаря. Ако от другите колеги желая ли да се изкаже? Благодаря. Искам само да ви уведомя, че срокът за внасяне на изменение е 2 октомври. Гласуването в нашата комисия ще бъде проведено на 6 ноември. Е, И така, шеста точка – изпълнение на инициативата за заетост сред младежите в държавите членки. Днес ще обсъждаме проекта на становище. Аз съм докладчик по този въпрос, така че, уважаеми колеги, Искам да споделя с вас някои мисли като докладчик. Инициативата за заетост сред младежите е една от финансовите мерки с най-голямо значение в Европейския съюз, насочени към преодоляване на младежката безработица, която бе драстично увеличена от неодавнашната финансова криза. Чрез изпълнението на различни програми в контекста на тази инициатива, Целта е да бъдат подпомогнати младежите, които нямат работа, не се обучават и не са регистрирани в бюрата по труда. Инициативата датира от 2013 година и през изминалите години броят на младите безработни е намалял. Е, броят на хората в нужда също намаля. Инициативата за младежка заетост не е единствената, която е допринесла за тези статистически показатели, но разбира се, тази инициатива има своето важно значение. Ако погледнем данните за изпълнението на инициативата, ще видим, че държавите членки не са дали много данни, особено що се отнася до прякото отражение на инициативата върху младите мъже и жени. Но знаем, че инициативата и възможностите, които тя предлога, предлага, са били използвани от около 48% мъже и 52%, 52% жени. Такова е разпределението на нейните преки бенефициери. Тези показатели са много добри, защото доказват, че резултатите на инициативата са на лице и че колкото повече се акцентира върху индивидуалното подпомагане, толкова по-големи успехи се постигат. Съществуват различни причини, поради които младежите мъже и жени остават без работа. Младите жени по-често, отколкото младите мъже, например, се грижат за малки деца, също така изпълняват други задължения в своето семейство. Нерядко те се затрудняват в образованието. Трудно им е да следват всички тези семейни задължения. И от тук това се отразява на по-нататъчната им кариера. За това е много важно държавите членки, когато работят по проблемите на младежката безработица, да събират по-прецизни данни. А комисията следва да организира оценки на въздействието на своите инициативи, така че в бъдеще те да бъдат още по-целенасочени. Също така, е необходимо да се намерят по-прецизни начини, чрез които да се стига до младежите, мъже и жени, които нито учат, нито работят по една или друга причина, поради различни препятствия, като сред препятствията трябва да включим и дискриминацията. Важно е също да се намерят начини да се разширят възможностите на жените да се връщат в образователната система или на пазара на труда, когато изпълняват семейните си задължения. Това може да се постигне чрез гарантиране на услуги за полагане на грижи за децата или за възрастни членове на семейството. Същото е и важно е младите жени и момичетата да бъдат привлечени във всички отрасли на економиката, включително научни изследвания, економ... инженерство. Трябва жените да присъстват равноправно в тези сфери. Въпреки Големия напредък, който е постигнат през последните няколко години в отделни държави членки, все още се наблюдава висок ръст на младежката безработица. За това е от особено значение инициативата да се изпълнява и в бъдеще, като бъде снабдена с необходимото финансиране, чрез многогодишната финансова рамка за следващия период. Не можем да оставим борбата с младежката безработица без финансиране, без финансови средства, чрез които младежите да бъдат мотивирани да се върнат на пазара на труда. Това е накратко съдържанието на проекта на становище. Искам да благодаря за вашето внимание, както и за сътрудничеството ви. Сега думата получават докладчиците Сянка, първо от които ще се изкаже госпожа Мариана Петир. Председница. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам да изтъкна, че това е тема от огромно значение. Тя трябва да бъде обсъждана – и за нея трябва да бъдат намерени подходящи решения. Средствата, отпускани за младежката инициатива и за гаранцията, все още не са генерирали достатъчно удовлетворителен резултат. Трудно е на младежите да си намерят постоянна работа. И е, им е трудно да натрупат необходимия им професионален опит. Аз съм от Харватия. Около 80 хиляди души, преди всичко млади, са напуснали в последно време Харватия в търсене на работа в държавите членки на Европейския съюз, западната част на Европа преди всичко. И за това изпълнението на инициативата е от толкова голямо значение за нас. Говорим за проблем, който наистина заемат челно място сред приоритетите на целия континент. И сме длъжни да намерим решения, които да са достатъчно подходящи за конкретните пазари на труда в отделните държави членки. Категорично трябва да стимулираме младите хора да проявяват по-голяма инициативност. За това приветствам посочените от вас решения тъй като те ще допринесат за задълбочаване на онези аспекти от инициативата, по които държавите членки все още не са положили достатъчно усилия. Необходимо е по-широко сътрудничество на европейско равнище. Само чрез такова сътрудничество и чрез съгласуване на политиката, чрез съгласувано финансиране, можем да постигнем целите, които сме си поставили а именно да се разкриват работни места, които да бъдат вземани от младежи. Трябва също да обърнем особено внимание на групите с по-ниска образованост. Всички следва да се ползват от възможност за достъп до пазара на труда или до възможност да придобият и повишат квалификацията си. Също така, трябва да намерим е, място в своите инициативи за младите жени в селските райони. На тях обикновено не се обръща особено внимание, а им е трудно да намерят е, работа, ако помагат в семейното стопанство. Много трудно е, е, според статистическите данни, е, за младите жени от селата и селските райони да си намерят работа. По-трудно им е, отколкото на младите мъже. Всичко това трябва да бъде отразено в доклада и точно в този смисъл ще бъдат измененията, които ще е, внесе НП. И така, госпожа Филис Хюсменов. Благодаря. От Алде. Председател, на първо място бих искала да изразя благодарността си за вашата работа като докладчик при изготвянето на, на този доклад. Както и вие споменахте, инициативата за младежка заетост беше създадена за да помага на безработните млади хора чрез предоставяне на финансова помощ за регионите, които са изправени пред изключително високи равнища на младежка безработица и неактивност. По този начин проблемът с безработицата сред младите хора се превърна в споделен приоритет на политиките на Европейския съюз и това следва да се запази и в бъдеще. Аз поделям вашето мнение и становище като докладчик, че продължаващите усилия в тази насока са от първостепенна важност, както и значимостта на предоставянето на последващи данни за прозрачност на начините на изразходване на паричните средства от държавите членки, така биха могли да се гарантират устойчивост на резултатите и обмен на най-добри практики между държавите членки. Според изследване на Евростат до 2080 година на всеки човек в пенсионна възраст ще съответстват едва двама работещи. Ето защо е от значение да осигурим и подготвим участието на възможно най-много млади хора на пазара на труда, Приветствам целенасочения подход и по-силен акцент върху индивидуализираната помощ, което доведе до общия успех на инициативата за младежка заетост. Намирам програмата за важна стъпка за осигуряването на условия за равнопоставеност между половете и с цел участието на повече млади жени на пазара на труда. Благодаря. Ačiū poniai Rusmenovai ir dabar noriu suteikti žodį e, poniai Konstantinkai Куневой. Благодаря ви. И сега ще дам думата на госпожа Костадинка Кунева. Благодаря ви. Няколко думи от мен. В четвъртък ние се върнахме от мисия, свързана с този доклад. Мисията беше проведена в Словения и Харватия. Много неща научихме за тези страни. Това са страни, които се присъединиха наскоро към Европейския съюз ние имаме по-дълъг опит. Е, нека кажа, че инвестирането в младите е инвестиране в нашето бъдеще. Но, разбира се, трябва и да си зададем някои въпроси. А именно, как можем да се справим с младежката безработица – след като сега, едно десетилетие след началото на финансовата криза, младежката безработица си остава неприемливо висока. Как можем да имаме доверие, че ще има растеж и заетост? Знаем какво каза господин Драги в Дъблин преди няколко дни. Той говори за много високата безработица и необходимостта бизнеса да е по-производителен но той забрави най-важното. За да се постигне тази цел, е необходимо да се изпълня две условия. Европейския съюз не бива да приема младеща да бъде жертвана на ултара на конкурентоспособността. Как може да се позволяват договорите с нулева заетост? Европейската комисия реши с тази инициатива за младежка заетост да подхвърли няколко трохи на младежите, но същевременно да продължи с намаляването на заплатите и финансовите ограничения с цел по-голяма конкурентоспособност – как можем да имаме гаранция за заетост, особено при младите жени, след като не са решени основни проблеми, свързани с бащинския и майчинския отпуск? Как да очакваме да работят хората с увреждания, след като работните места не са достъпни за тях – и тъй какво се опитвам да кажа, скъпи колеги? Опитвам се да кажа, че ние отново виждаме грешките на миналите политики. Бъдещето се оказва един заложник на историята. Ако не сложим край на тази догма, че са необходими финансови ограничения, догмата на Европейския съюз – всички останали политики ще водят само до все по-голяма бедност и безработица. Преди няколко седмици в Комисията по заетост беше направено много интересно предложение. Предложение на гръцкия министр, който отговаря именно за безработицата – Госпожа министърката предложи мерките за справяне с безработицата като разходи да не се включват при отразяването на дефицита, тъй като става дума за инвестиране в човешкия ресурс. Това е предложение, което всички ние трябва да подкрепим. Точно от такива инициативи има нужда Европейския съюз ако искаме да намалим безработицата. Докладът е в правилната посока. Нямам съмнение, че в крайна сметка ние ще стигнем до един смислен текст, но е ясно къде трябва да е фокусът според нас. Благодаря ви госпожо Конева, госпожо Редки. Госпожо председател, аз няма да повтарям всичко, което казаха колегите. Благодаря. Вие сте абсолютно права. Тази инициатива има чудесни резултати, но разбира се, имаме нужда и от много по-активно действие, тъй като имаме известно подобрение, но младите хора все още се чувстват много несигурни и те не бива да мислят, че според нас сме решили проблема. Ние бихме искали да сме по-категорични в две отношения. Вие сте права, като казвате, че трябва индивидуален подход. Необходимо е на младите да се дава дългосрочна перспектива. Аз съм напълно съгласна с това. Същевременно е необходимо програмите да са насочени конкретно към жените, защото често жените поемат по-голяма отговорност те се грижат и за това не бива да ги забравяме при планирането на тези програми. Трябва да видим как можем да им помогнем те отново да се включат на пазара на труда. И още нещо, мисля, че трябва да говорим за успорването на стереотипите, свързани с пола. Вие сама казахте, че ние предлагаме такива мерки. Не смятаме, че разбира се, момчетата стават инженери, докато момичетата се насочват към полагането на грижи, но важно е всеки да е любопитен за различните форми на заетост и това ми се струва, че е добре да се включи. Благодаря ви, госпожо Рентке. Някой друг иска ли думата? Не виждам желаещ. Трябва да ви уведомя, че 2 октомври, 5 часа след обед е крайния срок за изменения. Гласуването е предвидено за 6 ноември. Това е гласуване на заседанието на нашата комисия. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Много ви благодаря за коментарите, за всички предложения и очаквам с нетърпение бъдещата ни съвместна работа, защото всички сме обединени от една и съща цел, а именно как младите жени и момичетата да имат заетост с високо качество. И сега преминаваме към седма точка – размяна на мнения, контрацепция и семейно планиране. Но само една минута почивка ще направим. Колекс. Уважаеми колеги, уважаеми участници, уважаеми колеги, удоволствие да ви кажа добре дошли на размяната на мнения по въпросите на контрацепцията и семейното планиране. Знаем, че това е много важно за добрия живот на двойката, на жената в двойката. По този начин жените могат да планират по-добре своето бъдеще. Могат да го направят по един устойчив начин. Утре е 26 септември, световният ден на контрацепцията. Именно и за това ние решихме да организираме тази размяна на мнения – за да ви даде възможност да разговаряте по тази толкова важна тема. Сега ще дам думата на господин Ян Еклер, който завежда отдел в Генерална дирекция ДЕВКО. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата да участваме в размяната на мнение. Чудесно е, че можем да разговаряме за семейното планиране, защото то е от полза в множество отношения. Знаем, че семейното планиране предотвратява рисковата бременност, необходимостта от аборт намалява детската смъртност и също така предотвратява сексуално предаваните болести, като хив и спин. Освен това, се премахва опасността спина да бъде предаден от майката на детето но разбира се, това е свързано и с по-добрата образованост на жените, тяхното участие на пазара на труда и не на последно място, семейното планиране помага на жените да упражнят своето право да вземат решение за своето тяло и репродуктивно здраве. Следователно, имаме много добри основания за семейното планиране от гледна точка на правата на човека, правата на жените. Следователно, това е също така много ефективно и рентабилно средство, за това може да се запитаме защо не всяка жена има достъп до семейното планиране. В Африка, например, само 20 до 30% имат достъп до желаното от тях семейно планиране. Ясно е, че тук се състои предизвикателството да се осигури възможност на населението да стига до семейно планиране. Какво се прави в по-бедните страни от страна на ЕС? Европейския съюз отдавна фокусира своето сътрудничество и върху здравеопазването и необходимостта никой да не бъде изоставен. Е, същите ценности, които прилагаме към собствените си здравеопазващи системи, прилагаме и при чуждестранната помощ. Ние искаме да дадем на младите жени и момичетата достъп до семейното планиране, до интервенции, които са доказали своята полезност, за да може да водят един благоденстващ живот. Европейския съюз винаги е настоявал, че е много важно жените да имат право да вземат решения за своето репродуктивно здраве. Имаме Евро... плана на Европейския съюз за действие 2016 до 2020 година прият от съвета през септември 2015 година. Освен това, за политиката на развитие и сътрудничество на ЕС, това е основен елемент. В сегашната МФР са предвидени 2,6 милиарда евро за тази политика. Има множество двустранни програми в 7 ключови страни има и множество допълнителни инициативи, като тези за борба с туберкулозата, програмата за вакцини заедно с СЗО. Всяка година се изразходват 220 до 30 милиона за осигуряване на репродуктивно здраве. Една част от тези средства се заделят конкретно за семейното планиране. Същевременно ние виждаме, че в някои случаи се урязва драстично средствата за репродуктивно здраве, но комисарят Мимица неведнъж е изразявал своята загриженост, говорил е за последиците за младите жени и момичетата, за последиците за семейното планиране. През последното десетилетие бяха постигнати добри резултати, но сега те може да бъдат загубени. Американския конгрес обаче не иска да заделя средства за семейно планиране. Под комисията там на по-късен етап одобри 61 милиона щатски долара за 2018 година. Това 461, извинете, което не е никак мака сума, но не е и достатъчно. Разбира се, ние ще разберем от участниците тук какво означава това нетно намаление за тях. САЩ си остава обаче важен партньор на Европейския съюз. Комисаря Мимица заяви, че европейските политики обаче не трябва да се ръководят от това какво правят останалите и какво не правят. Той реши, че трябва да се проведе конференция по въпросите на жените. Знаем, че въпросите на пола са сред неговите приоритети. Ние ще продължим в Европейския съюз а, да играем важна роля за семейното планиране, достъпно за жените. Ние ще работим със своите партньори, ще говорим за защитата на правата на жените и подобряването на тяхното здраве и безопасност – също така ще убеждаваме чуждестранните правителства да заделят средства за тези толкова полезни интервенции. Репродуктивното здраве е неразривно свързано с нашите ангажименти по плана за равенство на половете. Комисаря Мимица подчерта това по време на конференцията. Това означава и по-добър достъп до семейното планиране и репродуктивните права. Първия доклад за напредъка по нашия план за действие току-що бе оповестен. Мината седмица в Нью Йорк Европейския съюз и ООН излязоха с нов вид партньорство, за да се прекрати насилието срещу жените и момичетата. Тук имаме половин милиард евро като заделени средства. Необходимо е да имаме и стратегическо партньорство с САЩ, в което се отделя специално място на равенството на половете. Тези 500 милиона от Европейския съюз ще постъпят в доверителен фонд. Той ще бъде отворен и за други донори. Също така ние разглеждаме и други възможности за по-целенасочена работа. Те ще бъдат части от нашия средносрочен преглед. Ангажиментите на Европейския съюз тук включват и 100 милиона евро за равенство на половете, права на момичетата и жените 2014 до 2020 година. От тях 18 милиона вече са изразходвани. 20 милиона са за периода 2016-18 година Фонда за населението на ООН. Имаме и 30 милиона. Имаме и 30 милиона. Там сме обявили търг за проекти в областта. С други думи, ние не попъваме празнини, ние стратегически инвестираме парите на дънакоплатците. Смятаме, че по този начин се спасяват е, и човешкия живот, и човешките права в най-бедните страни. Благодаря. Благодаря за това изказване и сега давам думата на госпожа Сичкев Стенекър, директор на Брюкселското представителство на фонда на ОНЕ. Благодаря. Ще ви пусна едно видео, което е по-малко от минута. То е пример от Бенин за семейно планиране на практика в сложна обстановка. Понякога е нужно да се подхожда по-различно и да се положат повече усилия.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 of... Това беше един пример за това, как може да се организира семейно планиране по места и как да се предоставят контра... контрацептични средства отново на жените там, откъдето те имат нужда. Защо е толкова важно семейното планиране? Семейното планиране всъщност овластява жените да използват а, противозачатъчни, ако смятат, че това е необходимо. Защо е важно и защо е основно човешко право, според някои? Семейното планиране спасява човешки живот, то намалява броя на абортите, нежеланата бременност, както и случаите на смърт или увреждания, които могат да се дължат на осложнения при раждане. Така с една трета може да се намали смъртността при родилките и една трета при новородените. При развиващите се страни имаме 2040 милиона млади жени, които все още не искат да забременеят, но не могат да използват а, а, противозачатъчни, защото не разполагат с тях или защото те са стигматизирани или не се предлагат в местните клиники. Семейното планиране овластява жените и момичетата. Достъпът до противозачатъчни е важен за постигане на равенство между половете. Когато можеш да планираш децата, то тогава момичетата по-скоро имат възможност да довършат образованието си, което увеличава тяхната економическа независимост. Това подобрява и техните живота на техните семейства. На трето място планирането е най-добрият вариант за развитието. Трябва да се инвестира в това планиране, тъй като той е и много по-ефтино, имайки предвид какви спестявания също може да донесе. За всеки един долар, който се харчи, правителствата могат да спестят 5 долара в здравеопазването. Това е един от, една от най-ефикасните инвестиции, с които разполагаме. Що се отнася социално-економическите ползи, постигането на а, универсален достъп до такива услуги, които включват и такова планиране, може да доведе до 120 долара като печалба за всеки инвестиран долар. Нужно е да се предоставят модерни противозачатъчни. Това не само защитава правата на човека, но и ще предотврати стотици случаи на смърт сред родилки, както и стотици аборти. Семейното планиране е много ефикасна инвестиция. Как предоставяме такъв достъп до планиране? Имаше среща на върха през 2012 година на тази тема. Срещата бе много важна, пое се ангажимент до 2020 година 120 милиона жени и момичета, които нямат достъп до семейно планиране, да получат достъп до противозачатъчни. Тази година на 11 юли се проведе още една конференция в Лондон за семейно планиране. Идеята бе да се види какъв е напредъкът от 2012 нататък и поетите тогава задължения. Напредък има. За 4 години имаме 30,2 милиона а, жени, до които в момента имаме такъв достъп. 300 милиона ползватели имаме в момента на съвремени противозачатъчни. В източна и южна Африка на 30% от момичетата и жените използват съвремени противозачатъчни. В западна Африка, да, всъщност това може да го прочетете, аз казвам същото, чета това, което е написано на слайда. В западна Африка има слабо използване на противозачатъчни. Там партньорството от Лагадуго всъщност е довело а, до 1 милион ползватели на противозачатъчни повече, отколкото бяха планирани. Има напредък за овластяване на жените и момичетата, но продължава да са проблем тинейджерите. 2016 година 19,2 милиона жени и момичета в тинейджерска възраст трябваше да бъдат достигнати според нашите поети задължения, но те продължават да нямат достъп до семейно планиране. Нужно е да се забърза работата. Има а, програма на фонда на ООН за семейно планиране, който се занимава с доставки на противозачатъчни. Ето къде работи този фонд. Това е в Африка под Сахара, Латинска Америка, Азия от части. Това са 46 държави, където доходите на глава от населението са ниски. Това са държави, където също има висока смъртност при родилките, много слабо използване на противозачатъчни и голяма нужда за семейно планиране, която в момента е оставена без да бъде решена. Най-големият доставчик на противозачатъчни е точно този фонд на ОНЕ за населението. Това е най-големия фонд, който предоставя такива средства за борба с нежеланата бременност. Както каза колегата от Европейската комисия, Европейския съюз, заедно с Обединеното кралство, Нидерландия, Испания, Люксембург, Португалия, са държавите членки, както и държави като Канада също помагат в тази посока. Фондът е набрал над 1 милиард щатски долара от неговото основаване. Фонда на ООН е предоставя над 50% от доставките, което означава, че стига до 20 милиона жени и момичета. Този фонд също цели постигането на целите, които трябва да бъдат постигнати до 2020 година. Една трета от жените, които ползват противозачатъчни в тези държави, които споменах, използват средства, идващи от фонда. Универсалният достъп към семейното планиране е изключително важен за постигане на цел трета и цел 5 от целите за устойчиво развитие на ОНЕ, свързани с пола. А, и накрая този фонд на ОНЕ предоставя и противозачатъчни на НПО, които организират семейно планиране. Ето това са нещата, които доставяме. Освен това, предоставяме и подкрепа за изграждане на капацитет, за да може държавите да преминат от донорски програми към национални такива програми. 34 държави вече са създали перо бюджета за тази цел. Това е изключително важно, защото оттам, в крайна сметка, ще трябва да дойде финансирането. Както знаете, когато говорим, винаги говорим и за това, че парите не достигат. И тук в случая това е така. 5 милиарда евро повече са необходими годишно, отколкото в момента се разходват в тази посока. Тук пише 5 милиарда, но всъщност са 5 милиарда и половина. Фондът в момента е, отчита един недостиг от 700 милиона евро за периода до 2020 година. Става дума за целите до 2020 година. Няма да има напредък, ако този фонд не функционира. Имаме нужда от донори и най-вече е необходимо държавите по програмата да заделят национални средства. Предоставянето на противозачастни средства не е достатъчно, обаче нужно е информиране, образоване, просветна дайност сред младите хора, мъже и жени за възможностите за семейно планиране. Младите хора имат достъп до информация за семейно планиране, за да могат сами да вземат решение за живота си. Днес, както казах, 214 милиона жени нямат достъп до такова планиране. Нужен е напредък, за да се постигнат целите, а те са 120 милиона допълнителни жени и момичета, които да имат достъп до такъв тип планиране. Това е един от основните е, кръгълни камъни. Имаме нужда от универсален достъп до такива услуги до 2030 година. Все още не сме стигнали до там, Имайки предвид наближаващия ден на контрацепцията, призоваваме всички <clears throat> да работят за постигането на тази цел. Така не само ще защитим здравето и правата, а ще инвестираме в економическото развитие и просперитета. Ролята на депутатите. Какво могат да направят те? Политическа и финансова подкрепа е изключително важна, за да може момичетата и жените да имат достъп. Това е тема, която понякога бива пропусната или е прекалено деликатна, но не бива да бъде така. Необходимо е винаги да бъде сред приоритетите ни, след програмите ни, да се насърчава такъв тип планиране навсякъде. Например, на срещата на върха Европейски съюз и Африка, на високопоставени форуми. Нужно е също националните правителства да поемат своята отговорност за постигане на целите за устойчиво развитие, особено цели 3 и 5 – Приветстваме устното изменение, което бе прието от комисията ДЕВЕ за увеличаване с 20 милиона на средствата в бюджета до година за репродуктивно здраве. Благодаря. Благодаря за изказването. Сега ще дам думата на следващата ораторка стратегия и партньорство, Федерация за планираното семейно за планирането на семейството. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да говорим за контрацепцията. За първи път се случва това. Нека да кажа, за онези, които са сред публиката, които не са запознати. Ние сме федерация на планирането, а, семейното планиране. Сме световна организация. Преживяваме промяна. Политическата среда, економическата среда се промениха драматично последните години. Искам да благодаря на представителите за комисията за смелите действия на комисията и по-специално комисар Мимица. Редуктивните права на жените са поставени под заплаха. Трябва да говорим за Европа. Чухме много за случващото се в други части на света, но е важно да припомним, че не може да се взема напредъка за даденост, тъй като той винаги е заложен на карта. Важно е да се обърнем към депутатите, които са в залата, че имаме нужда от фокус в политиките а, върху контрацепцията. Нуждаме също сравними данни, за да видим какъв е напредъка. Трябва да има и равен достъп до съвременни противозачатъчни. Универсалният достъп не е реалност дори в самия Европейски съюз една много важна кампания на а, нашата федерация. Тя е точно за универсален достъп до такива средства. За секунда ми се иска да се замислите за това, кои са най-уязвимите групи в Европа и във вашите страни. Има много такива. Някои по-бързо ще изплуват съзнанието ви, Други пък има много дискриминация, например хората с увреждания, младите хора, мигранти, бежанци и други категории, особено нези, които са институционализирани. Ще ви пусна кратък клип, заснет от колеги в Испания.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 And of course, the situation of migrants, but... Положението при мигрантите, особено незаконните и бежанците, е особено сложно. Има бариери пред много други групи обаче. нямаме се да може да направим нещо повече. Има някои заплахи. всички жени, Силно знаете какво се случи в Полша. Там много хора излязоха на улицата по този въпрос, така наречения протест в черно. Миналата година по отношение на контрацепцията имаше много дебат, тъй като имаше една препоръка от Европейската комисия за продажбата на контрацептивни средства, които да се използват в спешни случаи. Тогава отново се настояваше а, за несвободна продажба, а продажба само с рецепта. Дори жертви на изнасилвания трябваше да се обърнат към лекар или фармацевт, които да й предоставят такова средство. Като европейци е, не можем само да наблюдаваме това, трябва да действаме. Нещата изглеждат мрачно, но има и добри новини. Исках да спомена някои от добрите практики, тъй като има добри практики в Европейския съюз. Не знам дали сте запознати, но във Франция до 18 годишна възраст младите хора могат да се възползват от безплатно здравоопазване, както и съвети за семейно планиране. От 2016 година има консултации, които са анонимни, за използване на противозачатъчни за момичета от 15 до 18 годишна възраст. В Швеция до 21 годишна възраст имате достъп до безплатни противозачатъчни на възраст 21 до 26 има субсидии. и използването на противозачатъчни при спешни случаи. Във Франция има една мярка, в която непълнолетни могат да получат свободно и безплатно такива средства и анонимно т.е. не се налага дори да показват лична карта. Ако го сравним с Польша или други държави, виждаме каква е разликата. В Швеция може да се получат такива средства във всяка една клиника. Във Франция Както казах, контрацептичните средства са безплатни или пък се дава достъп по друга система. Така че достъпът е гарантиран. В Португалия, Южна Европа има свободен достъп за всички. Говорим за Португалия. В Португалия това продължи дори когато течеше економическата и финансова криза. Напълно съм съгласна с колегата преди мен. Надявам се да има политическа и финансова подкрепа за семейното планиране, тъй като това е ключов инструмент за овластяване на жените и момичетата. Благодаря много, госпожо Донадио. И сега и ред на организацията Световен поход за жените – Госпожа Силвия Лаусберг представлява тази организация. Тя е нейн т.е. тя е заместник-председател на съвета на жените, на френско говорящите жени в Белгия. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. От името на Световния поход на жените бих казала, че нашата цел е да се сложи край на насилието срещу жените. Искам да ви благодаря за тази покана да участвам в днешното събиране. Общия достъп до контрацептиви е, трябва да е част от политиката на равенство, но също така и част от политиката на борба с насилието, от което страдат жените. Всъщност, естествено, жените парадоксално са културно и социално дискриминирани. На тях се гледа само като на отроба, само като на майки с многобройни отрицателни последици за личния им живот и за тяхното професионално и финансово бъдеще. Всъщност, една жена не е забременява от Светия Дух това трябва да бъде казано. Отговорността за контрацепцията в основни линии пада върху жените, но това е допълнително неравенство за тях. Необходимо е да не изпадаме обаче и в отрицание. Една нежелана бременност има и други причини, а не само това, че не е имало контрацептиви. Използват се множество стратегеми за контрол върху жените, за ограничаване на тяхната свобода и е, за налагане на чужда воля при определене на решенията за техния живот и бъдеще. Е, всъщност, е, насилието на жените, всички форми на сексуално насилие са отблъскващи и трябва да ги добавим към натиска, към шантажа за изоставяне на децата. Цифрите за това са ужасяващи. Е, защо трябва отробата на жената да се превръща в обект на законодателство и на съдебни процеси? Защо трябва тя да страда от е, всевъзможни видове дискриминация, забранени от ООН, включително в е, държавите членки на Европейския съюз? Жените имат същите права на здраве и на личен интегритет, както мъжете с изключение на сферата на сексуалността. Това е срамно и недопустимо. Крайно време е да се извърши духовна революция и да спрем да ограничаваме или да препятстваме достъпа до а, забременяване инвитро, защото това съставлява една институционализирана форма на насилие срещу жените. Е, жените, които е, кои имат право да е, извършат аборт. Защо е необходимо това право да им бъде отказвано? Фактически те по този начин насилствено биват принуждавани да раждат деца. Независимо от физически деформации, от хормонални смущения, винаги една бременност е свързана с медицински рискове, които могат да бъдат не само тежки, но и смъртни. Често пъти майката остава сама да се грижи за децата си, да ги възпитава и да ги образова. И това е също част от флагрантната дискриминация, на която са подложени жените. От своето създаване Европейския съюз наистина изиграл фундаментална роля в признаването и осъществяването на фундаменталните права на индивидите. Право на здраве, право на лична неприкосновеност, на равенство и на самоопределение. Благодарение на вас на резолюцията на Европейския парламент от 12 септември тази година, се повежда сега борба срещу принудителното забременяване, което е признато като престъпление срещу човечеството в член 7 от Римския статут на Международния наказателен съд. Е, крайно време е обаче във възходяща посока да бъдат хармонизирани политиките, е, свързани с репродуктивното здраве, като се стимулират държавите членки да се изравнят с най-прогресивните страни в Европейския съюз, които за съжаление са малобройни в Ирландия, в, Унгар... в Унгария, в Полша има големи ограничения за правото на аборта. В Малта то е напълно забранено, т.е. напълно се отрича. Все още при 80% от лекарите в Италия аборта се поставя под съмнение. Не се допускат тези жени до болница, например в Белгия има ограничения във връзка с вписването на ембрионите и зародишите в е, системата ЕСГРАОН. И всъщност тук сме изправени пред догми в гражданското законодателство, които нарушават пряко универсалните човешки права. Затова е необходимо да се контрира тези тенденции, от които толкова много страдат жените. В целия Европейски съюз в 28, на 28 септември в 18, в 18 часа ние ще поискаме а, пред Европейския парламент а, декриминализиране на правото на аборт в Европейския съюз. А, също така искаме да се признае правото на достъп до процедури инвитро като фундаментално право, свързано с здравето. Ще искаме да бъдат отпуснати финансови средства във връзка с абортите, които да направят тази медицинска процедура достъпна навсякъде в Европа. Ще искаме е, също така на 28 септември е, универсализиране на сексуалното възпитание и образование, провеждане на информационни кампании, е, въвеждане в професионалното обучение на лекарите на методите за прекъсване на временността и най-сетне е, ще разчитаме на вас е, за хармонизиране във възходяща посока на законодателството на държавите членки, така че всички жени, които живеят в Европейския съюз, да се ползват еднакво от правото си на здраве и самоопределение. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване сега. Бих желала да дам думата за дискусия. Уважаеми колеги, разполагаме с приблизително 10 на минути, тъй като в 6 часа предстои да проведем гласуване. Давам думата за изказвания. Колегата Герике, след това колегата Петер, колегата Йорк и колегата Мартин. Господин Герике, моля да не се изказвате повече от две минути. По две минути на оратор. Моля да ми дадете 4 минути, тъй като не е възможно да се изкажа за две минути. Тук говорим за семейно планиране. Аз а, а, имам седем деца. И последното раждане беше трудно. Тоест, а, искахме да имаме седем деца, но четвъртото и раждане беше трудно и затова се ограничихме с четири собствени деца и три осиновени. А, осиновихме три деца, за да стигнем бройката седем. Разбира се, това, което тук чувам до някъде е малко едностранно. Говорим а, за международно планиране на родителството. Вие тук малко работите изолирано от а, а, организацията Планирано родителство в Америка. Там става дума за търговско дружество. А, и то се занимава само с а, търговските аспекти. Те продават услугата аборт или продават противозачатъчни средства. В Африка има а, цял спектър от страни, в които е много голям брой на умиращите при раждане майки. В Сиара Леоне им бе казано, че ако легализират аборта, ще намале броят на смъртните случаи при новородените. Обаче в Сиера Леоне не правят нищо по въпроса. В Египет има един от най-високите проценти на умиращи новородени, защото абортът е забранен от религията. не мисля, че абортът обаче е решение на всички проблеми. Аз съм мъж и мисля, че има и други методи на контрацепция или други методи на семейно планиране, освен аборта. Може би е добре да помним, че в а, месеца една жена може да забременее само в 3 до 5 дни. Ако научите жените на това, а, мисля, че ще постигнете също много добри резултати. И това може да се постигне и с мъжете. А, с тях на помощ. По този начин ще можем да постигнем резултатите, към които се стремите вие, но без участието на химия. Значи, в Африка така или иначе химията е прекалено скъпа. Хапчетата са прекалено скъпи. А, сега, ако в Африка а, се опитаме да учим а, хората да използват контрацептивни а, средства, а, няма да постигнем успех. Мисля, че много по-добре е жените да раждат в болници. В това да ги а, убедим. планирането на семейството не означава само контрацептивни хапчета и не означава само аборти. Има и други методи за планиране, за семейно планиране. Благодаря сега, е госпожа Пети. Ми е отречено време, обзиром да е изречено низ неточних навода. Благодаря, госпожо председател. Тук има някои неправилни неща, които се чуха. От момента на зачеването на роденото дете е живо същество и то има същите права, както другите членове на човешкото семейство. Непрекъснатия натиск в полза на абортите в всички държави членки няма основа в международното право и противоречи на принципа на субсидиарност. Този постоянен натиск в полза на абортите е, оказва влияние върху законодателствата на е, нашите е, държави, е, снижава се възрастта на която е допустимо да се извърши аборта, но това противоречи и на международните договори, и на практиката на Европейския съд за правата на човека. Нито в международните договори, нито в правото на Европейския съюз има основа, а, от която да тръгнете, за да твърдите, че имате право на аборт ние забраняваме смъртното наказание за бременните жени. Правата, Конвенцията за правата на детето признава правата на детето преди раждането му. По същия начин, както се признава и право на пренатални грижи за майката и за детето. Има законодателства в държавите членки, които защитават здравето и на майката, и на нероденото дете. Всъщност държавите членки имат много голяма свобода на преценка за начина по който да защитят все още неродения живот. Европейския съд за правата на човека смята нероденото дете за член на човешкото семейство. Страните, които юридически защитават нероденото дете, по никакъв начин не застрашават здравето на майката. Затова трябва да отделяме нашите милиони евро по-скоро за образование на жените в третия свят. Не трябва да ги учим на противозачатъчни средства. Аз не искам моите пари да бъдат използвани за това. Защо не помагаме на милионите жени, които искат да родят, а не могат? Аз е, ще поема от това, което каза колегата. Искаме и се нашите пари да отиват именно за контрацептиви и за семейно планиране. Мисля, че увеличаване на семейния бюджет, т.е. на европейския бюджет за тази цел с 20 милиона е нищо в сравнение с потребностите. Ние имахме а, мерки, които а, а, смятахме да гласуваме в а, многогодишната финансова рамка за следващата година и, е, за съжаление, те се провалиха при гласуването с минимално мнозинство. За това нека при следващото гласуване нашата комисия заеме водещо място. Защото ако ние не се преборим за тези пари, никоя друга комисия в парламента няма да се пребори. Е, благодарни сме за 20-те милион, но както казаха и колегите оратори преди мен, много повече е необходимо. Е, някои от нас участват е, в работата по семейно планиране и в своите държави членки и на европейско ниво. Аз в Швеция, като представител на Швеция, смятам, че всичко това е свързано с економическото овластяване на жените. Ако те не получат такова право, да извършват сами семейното планиране, повишава се тяхната уязвимост, повишава се и броят на нежеланите бременности. А нежеланата бременност е едно изтезание. В крайна сметка сега е 2017 година и трябва да направим всичко, което е по силите ни за утвърждаване на правата на момичетата и жените. Вярно е, че срещу нас има съпротива, обаче аз мятам, че ние сме силни, по-силни сме и младите хора особено гледат към нас надеждата, че ще им предложим решение. Благодаря, госпожо Бьорк. Сега господин Мартин. Oui, merci, Благодаря, госпожо председател. Аз много късно пристигнах на заседанието и се чувствам нервен. Оставам с впечатление, че водим дебат а, от една страна за мракобесието и консерватизма, а от друга страна за демокрацията и свободата. А, вижте, а, ако мога да се присъединя към колегата, мога да кажа, че все едно да говорим за правото на мастурбация при мъжете. Вижте, Значи ние произвеждаме оръжия, с които участваме във войни а, и а, убиваме. А, и това а, е а, причина за много повече жертви, отколкото прекъсването на бременността. В Дания, в Белгия има много неправителствени организации, които, за съжаление, гледат какво прави в Съединените щати Тръмп. Европейският съюз не трябва само да се занимава с дебати, а трябва да играе категорична роля, да оказва натиск върху държавите членки, за да се преосмислят бюджетните потребности. Така че всички жени, не само в Европа, но и в целия свят да има свободен достъп до противозачатъчни методи и средства. Приветствам комисията въпреки всичко за инициативите, които е поела. Благодаря, госпожа Млинар. Най-напред искам да подкрепя това, което каза колегата Малин Бьорк. Подкрепям идеята да осведомяваме хората за възможностите за контрацепция във всички форми и чрез всички методи. Кошмар е да се търпи една нежелана бременност, на никого не го пожелавам. Казайки това, имам съвсем конкретен въпрос към комисията. И той е свързан и с постигането на целите за устойчиво развитие. Както знаем, част от тези цели е свързана и с контрацепцията. Аз съм била на конференция, организирана от ООН по този въпрос. Както знаем, между държавите членки на тази плоскост съществуват огромни разлики. Според комисията, възможно ли е да се постигне по-голяма хармонизация на вътрешните политики в тази връзка? Има нов европейски план за действие за сексуалното и репродуктивното здраве на Европейския регион на Световната здравна организация. Вие отчитате ли това? Какво бихте направили в тази връзка? Благодаря, госпожа Рентки, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тук а, много добре се вижда какъв е проблемът в дебата. Много опозиция съществува по този въпрос, включително и в Европейския парламент, но ние се борим за правата на жените, за човешките права и някаква си опозиция няма да ни оплаши. Имам съвсем конкретен въпрос към комисията и от своя страна. Мисля, че да се говори за семейно планиране, да се стои твърдо зад идеята за семейно планиране, за сексуални и репродуктивни права е много важно. Обаче ще има ли други средства, допълнително отпускане на средства, защото средствата а, не достигат. Не достигат тези, които са отпуснати за конкретната цел. Европейският съюз е един а, голям донор на средства за целите на развитието. И мисля, че, че по този начин можем да окажем огромно влияние върху живота на жените, но и на целите общества, които подпомагаме. Е, би трябвало след като има финансиране да се мисли за неговото увеличаване. Благодаря, няма други въпроси. За това искам сега нашите оратори да отговорят, е, като ще дам не повече от две минути на всеки го. Господин Петир, благодаря. Трудно ще бъде. Но най-напред мисля, че трябва да направим ясна разлика между семейно планиране и аборт. Двете понятия не съвпадат по съдържание. Едното се прави, за да се предотврати другото. Тоест, комисията подпомага програми, целящи разширяване и усъвършенстване на качеството на услугите, свързани с семейно планиране, така че да няма нежелана бременност и да няма нужда от аборт. Европейският съюз не утвърждава аборта като средство на семейно планиране. Европейският съюз не провежда дискриминация а, срещу онези доставчици на здравни услуги в страните, в които абортът е незакон, не, незак, а, Всъщност, ако закон допуска аборта, ние подпомагаме това той да се извършва безопасно. Това е акцентът на нашата помощ. Стотици хиляди жени все още умират в света всяка година поради това, че извършват аборта при небезопасни условия е, и е, въобще бременността им не протича при нормални условия. По отношение на въпроса е, дали към сексуалното и репродуктивното здраве Европейският съюз ще стимулира по-хармонизиран подход от държавите членки, тук се чу много за разнообразието между държавите членки все още а, обаче а, има притеснение, че има някои международни документи, а, които държавите членки до една са подписали, а не прилагат. А, и Европейският съюз а, също така следи за това да се спазва човешкото право на всяка жена сама да решава какво и как да защ... по какъв начин и как да защитава своето репродуктивно здраве и как да извършва семейното планиране. Ние а, е, призоваваме държавите членки да отпуснат а, е, повече средства а, е, за целите на сътрудничеството в областта на развитието, но държавите членки сами вземат решенията си в тази насока. В уводното си слово казаха, че при прегледа, средосрочния преглед на нашите е, финансови програми, е, търсим е, начини за подобряване на финансирането на семейното планиране и други аналогични услуги за жените. Благодаря. Следващата ни ораторка. Uh, Аз исках само да отбележа, че програмата за действие беше приета 1994 година. Тя е ръководна и за UFTPA. Е Семейното планиране е основно човешко право. Може би трябва отново да подчертая, че достъпа до семейно планиране намалява с една трета смъртността при майките и с 20% смъртността при децата. Семейното планиране е много важно и за превенция на болестите, предавани по полов път. Благодаря. Трябва да кажа, че наистина е много хубаво, че усещаме подкрепа по темата, тъй като е ясно, че жените имат нужда от репродуктивна свобода. Те трябва да могат да решават независимо какво искат да направят. Надяваме се всички да са последователни като Европейската комисия. Имам предвид всички в Европейския съюз. Плана за действие е основата. Това е план, който всички държави членки са одобрили. С изключение на няколко, които са имали резерви. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на депутатите, които подкрепят правото на жените сами да решават. По въпроса за международната рамка, СЗО признава, че прекъсването на бременността е част от здравните права. А на господина ще кажа, че резолюцията на Европейския парламент от 2 декември е, заклеймява принудителната бременност, така че не е вярно, че няма никакви законодателни инструменти, за да се постигне напредък. Благодаря ви, госпожо председател. Аз исках да се изкажа, но по-скоро във връзка с организацията. не може в дневния ред да се включва толкова важна тема и да й се оставят горе-долу 45 минути, 10 минути за всички колеги от парламента и по 4 минути на изказване. Знаете, че аз винаги съм се опитвала да направя така, че депутатите да имат достатъчно време за изказвания. Оставям своето изказване за следващия път. Благодаря ви. Благодаря на всички, които участваха на трибуната. Желая им успех!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 Скъпи колеги, стигнахме до последната точка в нашия дневен ред – гласуването. Започваме с общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Всички раздели, надявам се, че разполагате с карти за гласуване и сте готови. Докладчикът е Барбара Матера. Изменение 5 за. In favor, against. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Не ще изчакаме. Пак да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 за, против, въздържали се, приема се 10 на две части, първа за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се 12 за, против, въздържали се, приема се 14 за, за, още веднъж за, против, въздържали се, не знам и аз не знам, хайде да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега цялото проекто становище с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравления на докладчика и на докладчиците в сянка. Следващата точка. Доклад относно гражданството не е за 2017 година. Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна. Докладчикът е Анхела Валина. Сега започваме гласуването. Изменени 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. It's adopted. Приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Моля да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Извинява се председателката за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12, заедно с устното изменение. Моля, гласувайте не за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 на две части, първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се. Още веднъж втора част за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, приема се 19 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се трета за, против. Да проверим трета част, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29 на 5 части. Първа за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част. За. но съгласно нашия списък това е езиково изменение по първата част. Да. Искате пак да го гласуваме ли? Мисля, че вие просто не споменавате езиковото изменение. Ние гласувахме първата част, но става дума за езиково изменение – So, uh, No, just on the first part. Just on the part. No. So we need we don't, to. Don't need, don't no. Uh, uh, colleagues, we don't need. We don't need to vote. Скъпи колеги, ние няма защо да гласуваме езиковите изменения. Но има първа част и ние гласувахме. Аз мисля, че сбъркахме. Искате пак да гласуваме. Добре. Изменение 29-то, първа част. Не е езиковото изменение, е само първата част. За, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета. Добре да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта за, против, въздържали се, отхвърля се. Пета. Четвърта, извинете, за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Пета част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, про, за против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Много ви благодаря. Благодарим отново на докладчика и докладчиците в сянка. В следващото ни заседание, не забравяйте, е на 10 октомври от 9 часа сутринта. Това е целодневно заседание. Много благодаря на всички членове, на всички участници и разбира се, на преводачите. Желая ви приятна вечер. Благодаря.